да ви е, информирам, че е, е, разполагате с протоколите от вчерашното заседание. Имате ли възражение срещу него? Не, тогава протоколите от вчера са приети.